Okay. Dear Колеги, можем да започнем днешното ни заседание. Започваме с точка 14 от дневният ред, а именно презентация на програмата на председателство на съвета, размяна на мнение с госпожа Лидия Муч – министър на здравеопазването и равенството между половете от Люксембургското председателство. Първо, нека да ви приветствам като председателство. Благодаря ви също за вашето присъствие днес тук и за дадената възможност да е, процедираме към тази размяна на мнения. Вие си имате вашите приоритети като председателство и със сигурност ще бъде много интересно за нас да чуем кои са те. Със сигурност ще има много въпроси относно това, кои са вашите а, приоритети. Ще видим и кои са и перспективите а, в дългосрочен план. И съответно ние ще преговаряме в съвета и в краткосрочен план. Започваме веднага и давам думата на министър Муч за да ни каже малко повече а после ще е, имаме два кръга въпроси. Първи координаторите на политическите групи и вторият тур, втория кръг е, останалите членове. Имате думата, госпожо министър. Благодаря, господин председател. За мен е чест да бъда тук сред вас днес дами и господа депутати, знаете, че председателството е винаги голямо предизвикателство за една държава членка, но също така и великолепна възможност да участваме в създаването на европейската политика и също да формулираме няколко приоритета. И за 12 път Люксембург поема поводите на, съвет, на Европейския съвет в Европейския съюз, е, но не този път председателството е в много особен контекст, е, защото сме изправени пред една Европа, която изпитва трудности да излезе от кризата това е една Европа с застаряваща демографска тенденция и с много предизвикателства, което това представя пред здравеопазването. Това е също Европа с един нов парламент, който в момента вече е навлязъл в своята дейност и също една комисия, която се съсредоточава най-вече върху един подход – базираш се на, економическият, на економическото възстановяване и ръст, економически ръст и заетост и това в среда, която е ам, отбелязана от промените и иновациите, въпреки всичко. И нещо друго важно, според мен, е свързано с общественото здраве и по-специално а, да не забравяме пациентите, когато се прилагат на практика тези амбициозни предизвикателства. Това е причината, поради която Люксембургското председателство постави своята работа под знака на пациента и иновациите. Това е логото ни, което смятам, че се връзва много добре с общата тема на Люксембургското председателство, а именно Европейски съюз за гражданите. За тази цел именно имаме един такъв подход, който поставя пациента в центъра на дискусиите и ще видите това, тази гледна точка в почти всички нови наши досиета. Тази сутрин за мен е удоволствие да ви представя проектите на Люксембургското председателство в областта на здравеопазването, но също така и лекарствата, както и медицинските изделия и също в областта на безопасността, хранителната безопасност на хранителните продукти. Започвам с общественото здраве и ще се спра на няколко теми тук първо, има една тема, която ми е особено при сърце, а именно личната, индивидуалната медицина. Това е тема, която комбинира много добре пациента и иновациите. Тази медицина започва с пациента, но трябва все пак да се гарантира, че има равностоен достъп до тази категория лечение, нещо, което според мен ще е, направи революцията в нашата медицина. Тази медицина, персонална медицина, може да подобри здравето на много хора с едни много по-целенасочени действия, които пък ще намалят вторичните ефекти от стандартното лечение и ще позволя също да се осигури по-добро качество на живота и едновременно с това с всички тези плюсове ще успеем също да допринесем за повече ефективност на здравните ни системи. На 8 юли, т.е. преди една седмица, проведохме конференция на високо ниво в Люксембург. Тази конференция беше посветена точно на достъпа на пациентите до такава индивидуализирана медицина. Тя позволява, тя позволи тази конференция да отговорим на някои от въпросите, които се бяха представени пред нас и въпроси, които а, им, показват, че има нужда от интеграция на новите лечения в клиничната практика. Нещо, което е, е необходимо условие, за да гарантираме достъпа на всички до а, положителните ефекти на тази индивидуализирана медицина. И на тази конференция се взеха някои заключения, които ще бъдат представени на министрите на здравеопазването по време на съвета на 8 декември. Друга тема, пак приоритетна тема на Люксембургското председателство, е свързана с психичните заболявания – и по-специално деменцията. Говорих вече за една застаряваща Европа с всички проблеми, които са свързани с тази демографска еволюция, броя на засегнатите лица от невродегенеративни заболявания и по-специално деменцията – се увеличава. Така че това е същински социално-економически проблем и Люксембургското председателство ще засегне темата деменция като едно общностно обществено явление и ще изискваме а, секторен подход. Ще наблегнем на вторичната превенция в случая а също и подкрепата след диагностицирането на болестта, както и а, лечението и грижите за хората, които са засегнати от деменция, а също и добавената стойност на действията на европейско ниво в това отношение. Особено, що се отнася до споделянето на добри практики, които съществуват вече в много държави членки. Заключенията надявам се ще бъдат приети по време на съвета на 8 декември. Люксембургското председателство ще позволи да направим едно обобщение относно прилагането на практика на директивата за трансграничните грижи, здравни грижи. Ще има един доклад за прилагането и на практика, който ще излезе е, ще бъде публикуван от Европейската комисия, надявам се преди лятната вакансия. Две години след е, стартирането на тази директива, вече изтече срока за транспониране, и мисля, че е време да се направи първа равносметка от прилагането на тази директива. Дали има положително въздействие върху мобилността и дали е позволила на пациентите да подобрят а, своето здраве и как това се отразява на правата. И какъв е бил ефекта от гледна точка административна тежест, както за пациента, така и за администрацията на съответните държави членки и как са могли те да се справят с тази ситуация и а, как е протичало сътрудничеството между държавите членки, особено между съседни държави. Ето това са теми, които са част от оценката по прилагане на директивата за трансграничните здравни грижи. Дами и господа, също ще се спрем на една друга тема, която беше а, разглеждана и от латвийското председателство, а и именно намаляването на щетите, свързани с употребата на алкохол. А, и министрите лансираха един призив по време на заседанието в Рига и аз също присъствах на това заседание през месец април. Посланието беше, че ни трябва нова стратегия за алкохола и злопотребата с алкохол. Работата вече започна. Разбрахме това послание, което беше отправено до някъде към нашето председателство и нашите проектозаключения бяха разисквани по време на първото заседание на работната група на съвета в началото на юли. Тези заключения подканят държавите членки да продължат националните усилия за намаляване на щетите, свързани с а, злопотребата с алкохол и също да се набележат цели в една стратегия, която да е посветена по-специфично на алкохола. Разчитаме също и на комисаря Андрю Кайтис да се ангажира в рамките на колегиума на комисията с конкретни действия и държавите членки следят с интерес действията му. Също следим с голям интерес етикетирането на алкохолните напитки, така както е предвидено от регламента за 2011, от 2011 за информираността на потребителите относно състава на хранителните продукти. По време на Люксембургското председателство също ще имаме възможност да разгледаме какво се случи, какво постигнахме а, и какви полуки се извлякахме от кризата с вируса Ебола. И заедно с комисаря Андрокайтис ще поканя министрите на здравеопазването да участват в една конференция на министерско ниво. И представителството на Европейско... пред делегация от Европейския парламент също ще има със сигурност. Тази конференция ще наблегне на санитарните аспекти от епидемията. Искаме да си извлечем полуките, които ще ни помогнат да подсилим санитарните условия в Европейския съюз, особено в случай на бъдеща епидемия. Случаите в Либерия ни показаха, в скорошните такива случаи, че Проблема с ебола не е решен окончателно и че наистина е момент да вземем някаква позиция и да си извлечем после... полуките и да ги приемем по време на съвета от 8, 8 декември. Сега ще се спра на медицинските изделия, фармацевтичните продукти и лекарствата. Знаете, че там има раздвижване. Това е тема, която живо ви интересува със сигурност. Тя ни интересува и нас като председателство. И това е тема, на която отделяме голямо внимание. Намираме се в ключов период и получихме ясен мандат по време на съвета ЕПСКО за да приключим работата по темата възможно най-бързо и съответно ще се постараем да отговорим на вашите очаквания. Началото на нашия мандат ще бъде посветено на работа върху съображенията и а, почистване, така да се каже, на техническите несъответствия които се дължат на многобройните преразглеждания на текста през изминалите години. След това ще започнем трилога в парламента, възможно най-бързо, надявам се, още от септември. И ще разгледаме общите условия, които предвиждаме също да бъдат разгледани през есента. Контактите с парламента ме успокояват. Виждам, че имаме едни същи цели и искаме да имаме солидни правила, достатъчно прозрачни, за да позволяват на гражданите да имат достъп до качествени, сигурни продукти, като едновременно с това се осигури и иновация в, за тези продукти. Друга важна тема, с която ще се занимаем, е предложението за регламента с ветеринарно-медицинските продукти. Люксембургското председателство поема щафетата по тази тема от Латвийското председателство. Знам, че на 22 септември е, ще именно подобно заседание, пак много важно по темата и ние искаме да напреднем възможно най-много в процедурата и да започнем преговорите с парламента. Така че очакваме с голямо нетърпение съответното гласуване на този текст. Що се отнася до охранителната безопасност, като председателство имаме много амбициозна програма, която също ни очаква в областта на хранителната безопасност. Започваме с клонирането и предложението за използване на а, техниката клониране за въз, възпроизводство на животните. Ние следим работата в това отношение и в двете предложения, които са част от един пакет – смятам, че а, можем да постигнем съгласие с парламента. Те в момента се разглеждат от вас. Надявам се измененията да бъдат приети. Това ще е значителен принос за развитието на темата. А също имаме намерение да предложим разглеждането на тези изменения, възможно най-бързо пред съвета. И също, разбира се, ние зависими от вашата работа. Що се отнася до позволяването на гмл предложението, което се предлага тук, се дава чрез текста за ограничаване или забрана на пускането на територията на държавите на такива продукти с ГМО. Това е много важен сигнал от страна на комисията. Ще видим какъв ще е изборът на парламента, защото това ще окаже влияние и върху работата на съвета. Също така, взехме предвид заключенията, които бяха представени пред съвета Агри за евентуална нужда от оценка на въздействието, както и за уточняване на юридическите аспекти, нещо, което ние като председателство ще продължим да следим с голям интерес и ще видим как ще еволюират дебатите в парламента. Разрешаването на новите храни Радваме се на гласуването, което се проведе на 25 юни тук в тази комисия. Вие признахте предимствата на такива решения, които бяха предложени от съвета и считам, че това е правилно средство за подобряване на разрешителните за новите храни. Това гласуване посочва също, че темата може да бъде а, обект на споразумение на първо четене. Целта е бързо да имаме правна рамка, която да е адаптирана, актуализирана в тази област. И ако текстът бъде прият от парламента в пленарна зала. Мисля, че това ще стане през октомври. Веднага ще го впишем в дневния ред на съвета за приемане. Кон... Официалния контрол на хранителните продукти. Тук също Латвийското председателство постигна забележителен напредък включително и по няколко много деликатни точки, деликатни за вас. Това би ни позволило да се сръточим върху няколко основни точки, които а, бяха останали висящи, например ролята на официалните ветеринари. И ние се опитвахме да получим мандат за Корепер, възможно най-бързо, за да а, започнем дискусията с парламента, ако е възможно, още от септември. И целта е да се постигне бързо споразумение на второ четене. Надяваме се, че преговорите с парламента по това важно предложение ще се увенчаят с успех. Готови сме. Относно етикетирането на хранителните продукти, ам, работата, която вече започна от 2008 и регламента от 2011 вече се прилага. ефектът е видим. Просто тези предварително а, опаковани храни вече имат по-ясни етикети и в това отношение комисията приключва Последната информация, която имах, е, че а, е, работата по доклада а, за трансмазнините е, е публикуван през декември миналата година. Борде, лорди. Така че тази тема ще се гледа на неофициалния съвет през септември. Като целта, разбира се, е да видим какво е усещането на държавите членки, да видим как според тях бихме могли да защитим потребителите по най-добрия начин. Нашата цел все пак е да информираме потребителите за наличието на трансмазнини – дали ще го направим чрез етикетирането, дали ще се въведат някакви максимални е, процентни съдържания, дали е, ще въведем задължително или факултативно правило, ще помислим. Трябва да обсъдим въпроса. Ненаситените е, мъзнини също ще бъдат обект на дискусия в съвета ЕПСКО. Целта на дискусията е да чуем мнението на министрите, да видим какво смятат те за евентуална нормативна уредба. Имаме а, възможност а, за напредък по тази тема, която според мен е а, изключително важна. В заключение, дами и господа, бих искала да ви уверя, че проявявам жив интерес към сътрудничеството с парламента. Вие сте гласа на гражданите, така че от вас е, очаквам да чуя всички въпроси, които вълнуват гражданите. През следващите 6 месеца ще се опитам да направя всичко възможно, за да отбележим напредък по различните досиета, които вие гледате в парламентарните комисии. Благодаря ви за вниманието. Оставам на ваше разположение за отговор на евентуалните въпроси. Благодаря, господин председател. Thank you very much. Thank you very much for your introductory statement and Благодаря ви за уводните думи и за информацията, която ни предоставихте във връзка с приоритетите на вашето председателство за следващите 6 месеца. Започваме с първия кръг от въпроси. Представителите на политическите групи. Петър Лезе от НП е пръв. Благодаря, госпожо министър, за вашето представяне и за поетите от вас ангажименти. Ще се концентрирам върху тези части, които са свързани директно с законодателството. Много неща изброихте, по които ще работим през следващите 6 месеца и трябва да стигнем и до съгласие. Медицинските продукти, продуктите за медицинска диагностика бяха споменати от вас. Радваме се, че съвет е постигнал съгласие и можем вече да водим преговорите. Целта ми е да можем да приключим този въпрос по време на Люксембургското председателство. Можем поне да си го заложим като цел. Ако не успеем, можем и да продължим срока, но да се отбележи напредък така или иначе. Е, относно контрола, проверката, свързана с медицинските продукти, е темата, по която имаме разногласие с съвета. Може ли още веднъж да обясна, че съвета е решил да се осъществява такава проверка, такъв контрол редовно, но само за малка група от продукти. А ние искаме да има една по-голяма група от продукти, която да бъде обхваната, когато има <clears throat> когато има доказателства за съществуващ проблем, а не да действаме вече когато нещата са отишли прекалено далеч. Ако имате някакви предложения за постигане на компромис тази насока, ще сме благодарни. Друга тема, свързана за информираното съгласие, това е тема, която ем, лежи на сърцето ни. Трябва да постигнем съгласие в парламента. Кратко по другите теми, които са важни за мен, клонирането. Ясно е, че предложението на комисията не е достатъчно. Ще а, е, трябва да постигнем м, съгласие и това ще стане, ако съвета се м, приближи до парламента. Надяваме се, че ще може да убедите вашите колеги в съвета все пак да минем напред. Следващата тема за антибиотиците и за ветеринарно-медицинските продукти. Госпожа Гростет ще каже със сигурност нещо по темата. Искам да привлека вниманието ви и към темата за човешкото здраве и ам, антимикробната резистентност. Какво е мнението ви за новите антибиотици? Благодаря ви. Thank you very much. And now for the SND. Матиас Грота от Социалистите и демократи. Благодаря, госпожо министър. Темата за достъп до медицински продукти е темата, с която се занимаваме в Европейския парламент и най-вече в нашата политическа група от дълго време. Обсъждаме и препарата за хепатит С. Имаше изслушване, което беше проведено в парламента. Има аспект, който беше назован, е свързан с трансграничните медицински ам, услуги. За тези 6 месеца може ли да направите нещо в тази посока? А, защото а, здравеопазването е по-скоро въпрос национално естество, но нека рамката, която съществува на европейско ниво, да бъде м, прилагана по всеобхватно особено когато говорим за препарати, продукти. В болниците 83% от медицинския персонал казва, че има недостиг на известни продукти и това показва, че спешно трябва да се предприемат мерки. Може ли да ни кажете вие какво смятате по въпроса, защото за нашата политическа група е много важно да се осигури достъп до важните медицински продукти в рамките, които е възможно на европейско ниво. Антибиотичната резистентност е също важна тема, както и темата за нифрозат. Това са теми, е, в които все ни които се занимаваме на европейско ниво. Министрите са изпратили писмо до комисария, свързани с лифозата, защото веществото е открито в питейната вода, както и микроби, които са устойчиви или резистентни на антибиотици. Петър Лизе каза, че е, трябва да бъдат е, развити нови альтернативни антибиотици. Намирам за добре, че госпожа Гростет е, в своята работа взима преди всички аспекти. Ще бъде предоставено достатъчно време, за да бъде преработен доклада както трябва. Основ, относно директивата за медицинските продукти и чакахме известно време и се надяваме, че през следващите 6 месеца а, ще а, се изпълни на практика тази директива, защото 120 милиона граждани в Европейския съюз са засегнати пряко от тази директива. Намираме се в една много важна фаза в Европейския съюз, като имаме предвид, че и средствата не достигат и то във всички държави членки. Ще е добра идея да се обърне внимание на темата за трансграничните медицински услуги. Има много неща, които трябва да се направят, трябва много да се наваксва, защото ам, темата е все още в зародиш, но трябва да се развива е, за напред. Така че да се дава възможност на хората, които искат да оздравеят, да могат да се ползват с медицинските услуги и на други държави членки. Много съм ви благодарен, е, че взимате предвид е, всички аспекти. Стратегията е свързана с алкохола. Трябва да говорим как ще подходим по този въпрос. Трябва да кажа, че съм разочарована от комисията, защото се занимава с административната част. Надяваме се съветът да е наш съюзник и да можем да се справим с проблема с прекомерната потреба на алкохол. Вие представихте много неща, които съвпадат с нашите теми, с които ние се занимаваме, но някои неща не засегнахте и сътърпение търпение очаквам вашия отговор. Благодаря ви, господин Пиека от ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Пани вистъпления, било Уважаема госпожо министър, за мен наистина беше удоволствие да чуя вашата презентация. Тя беше изключително ясна. Вие изложихте много приоритети и ни представихте а, много значителни за Европейския съюз теми. време обаче смятам, че някои аспекти липсваха във вашата презентация. Например, в Полша през май месец имаше над 300 сериозни натравяния, които в някои случаи доведоха до смърт. Тези натравяния се дължаха на психотропно вещество, което съвета обсъждаше в продължение на дълго време. Така, например, в доклада за новите психоактивни вещества – се казва, че правната уредба в това отношение е незадоволителна и трябва да се намери някакво решение. Европейската комисия намери подобно решение под формата на предложение за регламент за новите психоактивни вещества. Четири председателства вече се занимават с това предложение, но резултат няма. Погледнах и статистиките на Евробарометър – по отношение на заплахата, която представляват психоактивните вещества за младите хора. В Ирландия 2% от младите хора са били в контакт с МПС, в Польша 9%, в Германия 18%. В Польша обаче контакта с тези психотропни вещества доведоха до сериозни натравяния. Бих искал да напомня е, на моите колеги и на вас, госпожо министър, че трябва да се продължи работата, която започна а, е, толкова отдавна. Както вече казах, четири председателства се занимаваха с темата без да стигнат до някакво решение. Работната група за лекарствените продукти също работи по темата, така че много ви моля да запишете този аспект като приоритет във вашата работа. Да не забравяме, че живеем в зона за свободна търговия и а, МПС не винаги са а, нелегални. Много често с тях може да се търгува по напълно легален начин. Излишно е да се казва колко опасни са те за човешкото здраве. Много е важно а, как ще приключим вече започналата работа по темата. А по отношение на останалите приоритети на Люксембургското председателство, аз ги подкрепям изцяло. Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Мейснер има думата сега. Президент благодаря, господин председателю. Благодаря, госпожо министър Муч, за вашето съвхватно и подробно представяне за това, което искате да направите по време на вашето председателство. Много неща, които вие засегнахте, са важни. Няма да се спирам на всяко едно от тях. Една тема, която не беше спомената е за деменцията дали се предвижда хармонизация в тази област на европейско ниво, но е много важно да има размяна на най-добри практики, защото населението застарява и това е проблем във всички държави членки. Необходимо е да се намери е, решение на този проблем. На следващо място трансграничното здравеопазване, предлагате преразглеждане на законодателството, ще видите до каква степен може да се подобри мобилността на пациентите, административния аспект също е важен. Радвам се, че ще видите как ще протичат нещата. Третата тема е свързана с ГМО. Съвсем накратко, вчера говорихме за, по тази тема. Вие казахте, че има предложение на комисията комисията направи предложение, което не разрешава проблемите. Все още обсъждаме нещата, но скоро ще ви уведомим и конкретно моите въпроси са свързани с три области. Първо, директивата за медицинските продукти. Казахте, че искате да работите по този въпрос. Господин Лиза каза много, много по темата. Смятате ли, че ако започнем през есента, ще можем да отбележим бързо напредък? Това е един въпрос, може би, на който не може да отговорите, но ние очакваме с нетърпение да нещата се придвижат напред и това зависи от съвета, за да можем да преминем към тристранни преговори, за да разрешим този проблем и това да е от полза за пациентите. Друга тема – пациентите и иновациите. Много важна тема, която вие споменахте. Важно е да се залага на иновациите в здравеопазването. Освен това, трябва да има еднакъв достъп до иновативни медицински продукти за всички, но това е трудно. Знаете, че има директива за прозрачността, свързана с ценообразуването във всички държави членки. Тема блокирана от съвета и предложението беше отеглено от комисията, не беше отбелязан напредък. То, тоест, вие казахте, че е, през юли организирате конференция и е, темата ще бъде обсъдена тогава и ще бъде внесена и по време ще бъде внесена през декември и е, за обсъждане в съвета. Това ще е много важно и в е, тази област е, да се отбележи напред, да се види защо предложението беше оттеглено. На следващо място антибиотичната резистентност, тема, която беше обсъждана дълго и на широко. Трябва конкретно да видим, ако се намали употребата на антибиотици, да се види къде точно може да се намали тяхната употреба, къде могат да се внесат промени. И друга тема, свързана с хомеопатията. До каква степен според вас може да се използват хомеопатичните препарати? Благодаря ви. Thank you very much. And now for the GUE. Господин Ек за ГУЕ. Благодаря, господин председателю. Благодаря, госпожо министър Муч, че сте тук сред нас и очертахте приоритетите на Люксембургското председателство. Всички теми, които назовахте, са много важни. Ще се спра аз обаче на една тема, която е много важна за мен, е, за резистентните микроби. 25 000 души в Европа умират от инфекции, предизвикани от тези мултирезистентни микроби и вируси. Трябва да се направи нещо, трябва да се види от е, къде произлизат тези мултирезистентни вируси и или бактерии. Относно аквафарминга, дали оттам идва проблема. Защото има и друг проблем, е, свързан с профилактичната употреба на антибиотици в земеделието. Да се надяваме, че е, може да се направи нещо срещу масовото използване на антибиотици, най-вече с е, цел профилактика. Какво може да се направи възоснова на съществуващото законодателство? На второ, място. Европа внася все повече местни продукти от е, Китай. 30% от зашкото месо, което се консумира в Европейския съюз, е от е, Китай. Може би имаме вече основания а, е, да предприемем нещо срещу масовото използване на антибиотици в Китай при а, отглеждането на животни. Ясно е, че съществува голям проблем с здравето на животните и мерките, свързани с здравеопазването. Необходимо е да има един по-амбициозен подход, за да се реши основния проблем, т.е. да се <clears throat> премина от интензивно животновътство към друг вид животновътство, не толкова интензивно, за да се избегнат а, големия брой заболявания. For the Greens, Mr. Turmes. Турмес за зелените. Благодаря, господин председател. Син е, ich bin froh, dass die, die Luxemburger Präsidentschaft in Радвам се, че Люксембургското председателство представи толкова амбициозна програма а, в тази област. Първата тема свързана с трансграничните права на пациентите. Очудваме, че Люксембург е страната, която най-вече използва тези права. Има две основания за това защото в Люксембург не всички медицински терапии могат да бъдат извършени в страната, но има много хора, които работят в Люксембург, но пък искат да се лекуват в собствените си държави. Аз бях по време на преговорите и смятам, че е важно да се извадим полуки от всичко това което беше казано по правата на пациентите. Комисията тогава искаше да има либерализиране на услугите в областта на здравеопазването в Европейския съюз. На второ място diese die die, die, die Menschen in Europa wirklich äh, betreffen, vor allem in der Скандала с имплантите. Ще съм много горд, ако по време на Люксембургското председателство приключим с това досие. Ако има политическа воля, този скандал може да бъде разрешен и не трябва да се чака много, така че ще е добре, ако този проблем бъде решен възможно най-бързо. Относно генните технологии, познавате добре председателя на Европейската комисия. И той обяви, че относно ГМО иска да въведе демократична процедура. Обаче от тогава нищо не се чу от екипа му в комисията след това пък дойде някакво предложение, което въобще не ни харесва и ние ще го отхвърлим, но така не се разрешава проблема. Вие ам, трябва да принудите комисията и Юнкер най-накрая да предоставят някакви осезами резултати. Трябва да има демократизиране на европейските процедури. Комисията е абсолютно недемократична комисията разиграва някакви варианти, до които ние нямаме достъп. Не може комисията да обещава нещо, разиграва 15-16 варианта, които са включени в документ, а ние не можем да видим документа. Не може така. На следващо място. Един от най-големите проблеми е свързан с здравеопазването в Европа се отнасят до антибиотиците. Имаме директива за ветеринаро-медицинските продукти и чрез нея трябва антибиотиците да изчезнат изцяло от животновътството. Ако видите какви са данните, ще ви стане ясно, че това законодателство е едно от най-важните, които съществуват до сега от страна на правителствата има нужда от реакция. Много е важно, защото особено защото с нас до свиневътството, антибиотиците са много опасни за човешкото здраве. Благодаря ви. Господин Педичини сега. Grazie Presidente, benvenuto Ministro, grazie della sua Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожо министър. За нас е удоволствие да сте сред нас. Аз внимателно изслушах вашата презентация и честно казано имам много въпроси. най-напред ще се спра на основната тема във вашето изказване индивидуалния подход към пациента. Аз лично смятам, че се създават все повече и повече лекарствени продукти, които не са индивидуално насочени. Аз самия съм участвал при разработването на такива лекарствени продукти. И в крайна сметка този метод обслужва само интересите на фармацевтичната индустрия, но не и на клиентите. Ако искаме да имаме индивидуален подход, в медицината ще трябва да има цял набор от лекарствени продукти – които да почиват на солидни научни доказателства. Много често обслужваме интересите на фармацевтичната индустрията. въпросът ми е какви мерки смятате да представите, за да може да се постигнат целите, свързани с индивидуалния подход към пациента. Какво ще направите, за да не прерасне ситуацията в неудържима за националните бюджети. На следващо място, какво предвиждате в случаите на ядрена катастрофа или изтичане на радиоактивни отпадъци? На следващо място, какви са мерките, които възнамерявате да предприемете спрямо държавите членки, които не осигуряват необходимата ядрена сигурност. И взимам лошия пример на Италия, която все още няма национална програма в това отношение и въпреки, че няма такава програма, тя започна да разработва станция за управление на радиоактивни отпадъци. Ще бъда кратък, господин председател но тази станция подлежи само на политически мерки, но няма никакви мерки свързани с околната среда. Корупцията по една или друга форма винаги се отразява на здравето на хората. Вие какво възнамерявате да направите? Председателя и последният ни оратор е госпожа Донано. Мерси, le президент, Madame le министр. Je vous remercie pour... Благодаря, госпожо, господин председател. Благодаря ви, госпожо министр. Ще разгледам два въпроса, които не присъстваха във вашата презентация. Ендокринните дисраптори, които са голям проблем. Бих искал да ви обърна внимание на глифозата и малатиона – това са хербициди, които Световната здравна организация през март постави в категорията двойно А, което означава вероятно канцерогентни за човека. А всички се преструват, че нищо не се е случило. Глифозата е един от най-широко използваните пестициди от селскостопанските производители, но и не само. Госпожо министър, Бих искала Люксембургското председателство да разгледа това досие и да вземе конкретни мерки в интерес на нашите граждани. Затова бих искала да попитам каква е вашата позиция по отношение на ендокринните дисраптори. Следващото Следващия въпрос, който искам да разгледаме заедно, са наноматериалите. Инвестициите в нанотехнологиите са огромни, а бюджета, който се отпуска за научна и развойна дейност относно риска от нанотехнологиите, е нищожен. Много лобита играят в този сектор и те намаляват законодателния процес в полза на големите фармацевтични индустриални компании. Наночастиците трябва да бъдат обект на изследвания, за да се види кои от тях могат да бъдат използвани без риск. Много учени, които не са толкова видими, за разлика от лобитата, ни казват, че ако не подлежат на контрол, наночастиците са опасни. Те могат да влязат в организма през дрехите. Наноматериалите обаче са навсякъде около нас, в нашето ежедневие. Потребителите не знаят каква е действителността, а ние като членове на тази комисия трябва да ги информираме и да ги защитим. Колкото повече напредваме в а, социотехнологиите, толкова по-трудно можем да проследяваме източника на съответните продукти. Вече няма никаква проследяемост. Госпожо министр, бих искал да попитам, ще насърчите ли ясно етикетиране, което да има за цел да информира потребителите за присъствието на наночастици. Смятате ли да инвестирате в научна и развойна дейност, за да знаем какви са точно санитарните рискове от нанонауките? Благодаря. Thank you very much. And now благодаря ви. Нека сега да чуем отговорите. Заповядайте. Мерси, мсье президент. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за интересните въпроси. Много от вас поставиха акцента върху медицинското оборудване. Разбираеме вашия въпрос. Това досие в процес на изчакване от дълги години и се надяваме, че ще може да приключим работата по него. Чух господин Лиесе, господин Грот, госпожа Майснер. В вашите изказвания усетих, че е необходимо да обясня малко по-добре какъв ще бъде графика ни на работа. Вече казах, че разполагаме с частични общи насоки. Това са общи насоки, които не са още съвсем точни в техническата си спецификация. Ще трябва да допълним частичните общи насоки и да включим съответните съображения, за да имаме пълна обща насока, която да бъде одобрена от съвета през октомври. Извинете, през есента. Това е само началото на процеса. Искаме да получим и официален мандат, за да започнем преговорите с парламента през септември или октомври. Поне такива са намеренията ни. Имаше и други изказвания. Във връзка с договорените компромиси, господин Лиезе зададе въпрос. за прегледа. Доста разнопосочни а, са вижданията, но те не са а, противоречиви. Така че компромиса, до който стигнахме, обслужва интересите на пациента. Надявам се, че по-голямата част от членовете на парламента подкрепят този компромис. Аз съм оптимист и съм сигурна, че заедно ще може да се споразумеем за прегледа. За проучвателните резерви. Както вече казах, на 6 юли започнах преговорите в работната група на съвета в рамките на нашето председателство. Ще преразгледаме съображенията с държавите членки на 22 юли, след което ще разгледаме техническите несъответствия от 23 юли. Както виждате, няма веднага да излезем в лятна отпуска. През сесента на 8 септември ще изчистим техническите несъответствия и на 15 септември ще представим консолидирана версия на текста на работната група на съвета във връзка с двете законодателни предложения медицинското оборудване и медицинското оборудване за инвитро. На 5 октомври ще се приемат общите насоки, като разбира се ще ви държим в течение за развитието на досиетата. Днес след обед ще е първата ни среща с представителите на Европейския парламент – Както виждате, целта ни е преговорите да приключат преди съвета на министрите на здравеопазването на 8 декември. Това е нашата официална цел. За да може да постигнем тази цел, сме длъжни да работим заедно, така че предлагам на парламента да проведем три тристанни срещи между началото на октомври и края на ноември, началото на декември, на тези срещи ще разглеждаме най-вече политическите аспекти. Ще има и технически срещи по време на целия процес на преговорите. Това наистина е едно от основните досиета, по които ще работи Люксембургското председателство. антимикробната резистентност. Много от вас се изказаха по нея. Господин Груд, госпожа Майснер, господин Ек и господин Турмес. Всички вие поставихте акцента върху това досие което ние взимаме при сърце. Наистина проблемът е много сериозен. Прави сте. Подхода ни ще бъде One Health. Едно здраве. В рамките на този принцип се предвижда засилено сътрудничество между медицинския сектор и ветеринарния сектор. голям принос имах датските колеги. Те бяха, Дания беше председател през 2012 година, тогава беше отбелязан голям напредък. Както знаете, плана за действие приключва през 2016 година. И ние трябва да внимаваме за да доразвием този план по удовлетворителен начин и да изготвим такъв за периода след 2016 година. Предвижда се сътрудничество по на европейско равнище за антимикробната резистентност за периода след 2016 година. Това е изключително важно – Вие зададохте много конкретни въпроси за конкретните ни стъпки. Многостранен е подхода ни. Ще организираме така, например, една конференция съвместно с ветеринарния сектор. Разполагате с поканата. Това е международна конференция, която има за цел да се обсъди антимикробната резистентност. Тя ще се проведе на 23 октомври. Ще има изключително важно заседание или по-скоро конференция на Трансатлантическата работна група. Тази среща ще обсъди антимикробната резистентност тя се организира от Европейската комисия, като целта е, надслова е да продължат да бъдат антибиотиците ефективни. Както виждате, и тази тема ще бъде важна за нас. Нидерландското председателство също ще работи по темата. Вече сме обсъдили въпроса с нашите приятели и ще има доста интересни дискусии не само по време на Люксембургското председателство. Имаше няколко въпроса във връзка с едно друго законодателно досие, а именно предложението за регламент за ветеринарните продукти. Доколкото разбрах, вие очаквате от нас да отбележим колкото се може по-голям напредък по това досие. Да не забравяме, че в парламента ще трябва да се гласува през септември. За мен темата и досието са много важни, защото преразглеждането на законодателството ще ни помогне да се улесни достъпа до ветеринарно-медицински продукти, ще се стигне до намаляване на административното бреме по отношение на регистрирането на тези лекарствени продукти. Разбира се, ще се насърчи и конкурентоспособността, новаторството, но за мен най-важно е да имаме засилена закрила на потребителя. Ето защо нашите усилия ще се насочат към разрешителните за производство и разпространение, които се издават от компетентните власти. Ще представим и предложение във връзка с таксите върху ветеринарно-медицинските продукти. Най-вероятно това предложение ще излезе на края на нашето председателство и за съжаление няма да може да започнем да работим по самия текст. Не трябва да храним никакви иллюзии, казвам го още от сега. Много въпроси имаше и за клонирането, господин Лиезе, но не само той и други оратори засегнаха темата. Люксембургското председателство възнамерява да започне преразглеждането на измененията на парламента на техническо равнище. Зная, че в момента вие разглеждате предложението. Зная също така, че сте провели много дискусии за правното основание – което непряко фактически е вид становище за избора, който е направила комисията. Важен е въпрос и за етикетирането на продуктите от потомци на клонирани животни. Трябва да решим дали ще се предприемат някакви специфични мерки относно пускането на пазара на продукти, идващи от потомци на клонирани животни. От близо следим провеждащите се в момента технически дискусии, като възнамеряваме, разбира се, да разгледаме измененията на парламента. Относно достъпа до лекарствените продукти, и въпросите свързани с цената на последните, бих искала да кажа, че тук говорим за новите лекарствени продукти. Въпросът е тясно свързан и с обмена на информация. Този въпрос го зададе, всъщност зададоха го много от вас – Знаете какви са заключенията на съвета и ние като ново председателство възнамеряваме да работим в тясно сътрудничество с Нидерландия, Словакия и Малта, следващите три председателства, за да започне дискусия в работната група по обществено здраве. Впрочем, тази работна група заседава вчера и там се зароди идеята за интегрирания подход – зароди се и беше приета тази идея всъщност. Та тази работна група ще продължи работата си. Аз осъзнавам, че съвета не е бил достатъчно ефективен в работата си. Много от държавите членки бяха твърдо против представения текст Според мен се нуждаем от по-голяма прозрачност при вземането на решения за ценообразуването. Същото се отнася и до възстановяването на сумите и ценообразуването на лекарствените продукти от страна на съответния индустриален сектор. Нека ви напомня, че референтните цени, които се взимат предвид за възстановяването на разходите на пациентите, е в компетенциите на държавите членки. И има най-различни модели в това отношение. Просто държавите членки по различен начин уреждат въпрос. Радва ми казаното от вас за политиката в областта на алкохола. Ще има заключение на съвета за тази стратегия. Етикетирането на алкохолните продукти това отношение трябва да се вземат най-различни аспекти. Медицинския, социалния, економическия. Това са все различни аспекти, които трябва да бъдат вземат предвид при разглеждането на въпроса за злоупотребата с алкохол. Трябва да имаме и трансграничен подход в това отношение. Същото се отнася за рекламата и за онлайн продажбата, като може би трябва да се насочим към младите хора. Това ми се струва особено важно. Относно казаното от господин Пеш, той спомена европейската политика за алкохола и също зададе въпроса за новите психотропни вещества и европейската политика за наркотиците. И разбира се, със сигурност се прави. Това засяга въпроси, свързани с общественото здраве. За мен това е въпрос, а, свързан с всички дискусии около а, правилния здравословен начин на живот, за който ние говорим. И темата сама по себе си обаче не е в компетенциите на тази комисия, нито пък в моите компетенции като министър на здравеопазването. При все това, аз съм в контакт с министъра на правосъдието, за да мога да координирам различни аспекти на общественото здравеопазване, правните аспекти на общественото здравеопазване. Също оценявам вашите положителни реакции с деменцията, по-специално това, което каза госпожа Майснер. Прави сте наистина. Много е трудно и ще е трудно да имаме хармонизация на различните политики, свързани с деменцията в целия Европейски съюз. А това е много важно. Имаме нужда от трансгранично сътрудничество. Деменцията обаче е важна тема за осъзнаването на проблема на европейско ниво. Наистина това е предизвикателство пред здравеопазването и трябва по-добре да се представи пред правителствата нуждите на хората, които са болни от деменция и други подобни. И също така да се представят трудностите за антуража им, за семействата им. Определено имаме нужда от е, по-добра координация и национално сътрудничество и споделям вашите идеи в тази насока. Относно ГМО, самата аз, в, когато бях член на Люксембургският парламент през 25 години, знам интересите на националните парламенти и също интереса на Европейския парламент относно ГМО-та. Да. И се радвам, че обръщате такова внимание. Тази тема не засяга само министрите на здравеопазването, но и министрите на земеделието, министрите на околната среда, така както и вие много добре го отбелязахте. Важно е да се дискутира тази тема също и във връзка с другите политики, примерно отглеждането на животните, превенцията, земеделието. Господин Ек се изказа в тази насока. И разбира се, комисията направи предложение за една такава обществена сесия. Да, Разбирам, че критиките, които бяха изказани от Европейския парламент, най-вече вашата комисия, могат да се сравнят с критиките, които бяха изказани от националните парламенти. Разбрах също, че имате намерение да отхвърлите предложението. Извинявайте, мога ли да ви моля да приключвате вече, казва председателя, защото имаме нужда и имаме и втори кръг въпроси към вас. Добре. В такъв случай мога да кажа само, че а, следим отблизо какво става и сме готови да действаме. Благодаря. Сега госпожа Гростет. Има много въпроси, госпожо министър. Ще се опитам да бърза. Първо. А, индивидуализираната медицина. Това е бъдещето. Считам, че индивидуализираната медицина ще намери начин да, се, да лекува болните, които не можем да лекуваме сега. Второ, това означава, че ще трябва да развием електронното здравеопазване. Знаете, че тук държавите членки правят блокаж. И а, той се изразява в прилагането на директивата трансгранично здравеопазване. Бях а, докладчик по тази директива. Борех се тази директива да бъде а, приета. А днес тази директива има среща големи трудности да се прилага на практика, не се прилага достатъчно и удовлетворително и определено имаме нужда от някакви действия към държавите членки, за да бъдат те по-оперативни в това отношение. Друго. Относно действията около пациента трябва да централизираме и хармонизираме анализът ползи и разходи за новите лекарства. Имаме нужда от индивидуално такова разглеждане във всяка държава членка. Знам, че комисията е за подобна реформа, но за тази цел имаме нужда от истинска воля от страна на държавите членки. Относно деменцията. От 8 години съм председател на Европейският алианс за борба срещу болестта на Алцхаймер. И съжалявам, че националните планове за борба с Алцхаймер а, са много различни. Какви са конкретните действия, които искате да предприемете в тази област? И накрая, относно регламента за ветеринарно-медицинските продукти, аз съм докладчик и всички сме съгласни в парламента, че трябва да се борим с антимикробната резистентност. Трябва за тази цел да има пълна забрана за профилактичната употреба на антибиотици и също трябва да регламентираме продажбата по интернет а, трябва да се забрани тази продажба на антибиотици и дори и а, всички други лекарства, които се издават с рецепта. Искам да чуя вашето становище обаче. И накрая, относно ендокринните а, дисруптори, наистина трябва съветът да предприеме някакви действия, за да напредваме в тази област. Благодаря. А сега господин Парню, Госпожо министър, господин председател, искам първо да се спра на ратификация на протокола на СЗО за незаконната търговия на тичун. Откакто влезе в сила новото законодателство, създаде, се създаде една неформална група за управлението на тичневите изделия. Това стана на 29 април. И в тази група участват различни представители, на, които се борят срещу тютюневата индустрия, както и експерти. И целта е да се изгради нова политика за борба с тютюневите изделия, която има за цел точно тези производители на тютюн. И също поиска се държавите членки да ратифицират протокола на СЗО за незаконната търговия на тютюн. На този етап само 58 държави в световен мащаб са подписали и само 8 държави от тези 58 сега са ратифицирали. От тези, които въобще не са подписвали, е Люксембург. Така че надявам се, като имам предвид вашето председателство, Люксембург през следващите 6 месеца да подпише най-накрая този протокол. Въпросът, който ви задавам е какво мислите да правите през тези 6 месеца, за да позволите не само това подписване от страна на Европейския съюз да се осъществи, но също да позволите да улесните а, подписването страна на тези държави членки, които не са го подписали или не са го ратифицирали. Също при готовите храни происхода на месото. Както знаете, приехме една нова резолюция, която изисква задължително етикетиране на държавата на происхода на месото при трансформираните, обработените такива продукти. И комисария Докайтис каза, че няма европейско законодателство, което на този етап да предвижда нещо повече. И искам да попитам, възможно ли е, е, Люксембург да улесни и тази тема. И също казахте, че искате през есента да организирате конференция за вируса Ебола. Аз бях докладчик по резолюцията за борба, борбата с различните трансгранични заплахи е, спрямо здравеопазването и също искам да ви попитам дали мога да участвам в тази конференция, като си им предвид добавената стойност на решенията, особено в случая с Ебола. Благодаря. А сега госпожа Аюзо. Благодаря. Господин председател, госпожа министър, благодаря за вашата презентация, за отговорите. Що се отнася до месото от клонирани животни, мисля, че ще има още доста работа по този въпрос. Искам да знам каква точно ще бъде според вас позицията на съвета в това отношение, защото мисля, че пак ще се окажем задъни на улица, както и последния път. Исках също да ви попитам дали най-накрая Европейската комисия ще представи някакво законодателство за електронното здравеопазване. И относно инициативния доклад, ние вече изтъкнахме, че най-важният проблем е юридическата система. Има много, много аспекти, свързани с с здравеопазването, които бяха прехвърлени към регионални единици, които са автономни, например в Испания. И смятам, че трябва те да се върнат към европейски компетенции, за да може да напреднем. Има също все повече приложения за различните смартфони, но няма нито един правен текст, който да ги контролира, особено тия свързани с здравеопазването и трябва да помислим как точно ще управляваме всички евентуални здравни услуги по интернет. Мисля, че има още много, което може да се каже. Сега госпожа Бортън. Благодаря, господин председател, госпожо министър. Радвам се да ви видя тук. Позволете ми първо да благодаря за тази програма, която представихте тук. Тя изглежда много амбициозна. Относно стратегията за борба с злоупотребите с алкохол, съгласна съм, но наистина тъжно е да видим, че на този етап няма нищо конкретно. Що се отнася до инвитро изделията, аз съм докладчик Сянка. Надявам се е, работата по този доклад да напредва бързо. Относно здравеопазването, то зависи от държавите членки. Всяка държава може да го организира според е, собствените си възможности но виждаме, че много неща, свързани с здравеопазването, всъщност наскачат националните мащаби. И именно там бихме могли да регулираме заедно. Например, директивата за чечиневите изделия показа, че бихме могли да работим заедно и да решаваме проблемите. И в това отношение наистина искам да питам какво мислите по въпроса. Комисаря Андрокайтис е, говори по темата наскоро. Смятам, че наистина повечето от елементите, свързани с здравеопазването, трябва да са на европейско ниво. Благодаря. Сега госпожа Еви. Благодаря. Връщам се на един въпрос, който беше зададен, но нямаше отговор на този въпрос. Лифозат. Вещество, активно вещество в хербицидите. Тъй като беше казано, че е, това вещество е канцерогенно, но все още очакваме окончателния доклад, вече започват да се появяват е, специфични медицински доказателства, които показват, че веществото е вредно. И в е, урината, в изследванията на урината и на майчното мляко това вещество все по, вече се среща и то в големи количества. Много държави вече се канят да забранят това вещество. Други са готови да последват техния пример. И не предвиждате ли вие да направите нещо на европейско ниво в това отношение? не може ли да действате съвместно с Министерството на, здраве... на земеделието? Също има все повече петиции спрямо употребата на едно лекарство, което от 50 години насам усъкътява много хора. И голяма част от тях дори не са признати за инвалиди, свързани с заради е, това лекарство. Предвиждате ли нещо, което да отговори на тази фармацевтична трагедия? For uh, giving us uh, a heart. Сега госпожа Муч. 5 минути, si j'ai bien compris, j'ai essayé. За 5 минути ще се опитам да отговоря. Много въпроси имаше с медицината ориентирана към пациента и конкретните му нужди. Не мога да знам какви ще бъдат заключенията, които ще бъдат прияти през декември. Но това, което е от значение за мен е, че новаторските лечения трябва да бъдат свързани с новите предизвикателства. Процедурите по пускане на пазара са изключително сложни. Не винаги данните се използват ефективно, това са все проблеми, както и високата цена на лечението. Усилията ни ще се впишат в заключенията, прияти по време на италианското председателство. Нидерландското председателство, да не забравяме, също ще се съсредоточи върху новите лекарствени продукти, така че гарантирам ви, че в дългосрочен план ще се занимаем с този въпрос. Споделям мнението ви за ендокринните дизраптори. Важно е да има критерии, които да се прилагат към тях. До средата на 2016 година ще имаме оценка на въздействието, а по глифозата чакаме доклада на Световната здравна организация. както и оценката на Европейската агенция за сигурност на хранителните продукти ще се произнесем. Наноматериалите и новите храни. Първо, приветстваме резултата от гласуването през е, юни, защото това резултат от гласуването изпрати ясен сигнал, който ще ни позволи да модернизираме правната рамка – която да осигури висока степен на сигурност на хранителните продукти. Приканвам ви, когато гласувате, да имате предвид тази динамика, която се зароди за етикетирането на хранителните продукти. Този въпрос възникна и по време на първия кръг от въпроси. През декември 2013 и през май 2015 година комисията изготви доклади за реализируемостта на подобно етикетиране. Най-вече за етикетирането на месото, когато то се използва като съставка, за млякото, като тук се включват всички видове меса. и непреработените продукти, т.е. продукти, които са съставени от една съставка. Включени бяха и продуктите, в които тези съставки са над 50%. Много скъпо щеше да излезе да се посочи происхода на съответната съставка, така че не последва законодателно предложение в този дух. И през март миналата година се проведе обмен на мнения в съвета по отношение на посочването на происхода на месото, което се използва като съставка и по време на този обмен на мнения стана ясно, че държавите членки са на различно мнение по отношение на задължителното етикетиране. И така, преди няколко седмици Европейската комисия представи на съвета доклада за останалите продукти, за да може да се видят с позициите на държавите членки. Те отново бяха доста разнопосочни. Държавите членки не искаха да се стигат до допълнителни разходи. Някои от тях казваха, че етикетирането трябва да се въведе, но само ако то не е въвежда в заблуда потребители. Uh, Благодаря. Сега можем да приключим с тази точка и благодарим на министъра Муч за нейното представяне. Ще продължим с нашето заседание, защото имаме и друга точка от дневния ни ред. very interesting. Yes. We <laughs> Dear colleagues, we have... Уважаеми колеги, имаме и друга точка от дневния ни ред. Доклад по собствена инициатива за постигане на международно споразумение по време на конференцията в Париж. Жил Парньо е доклад 130 изменения получихме. Преди да дам думата на господин Паньо, искам да помоля хората, които искат да напуснат залата, да го направят това безшумно и давам думата на Жил Пърньо, за да представи своите изменения. Продължаваме с нашата работа. Моля ви, пазете тишина. Мерси, мерси beaucoup, президент. Euh, Благодаря, господин председател. На 16 юни имахме възможност да обсъдим темата и тогава ви представих основните линии на моя доклад за КОП-21. Тогава чух и първоначалните ви реакции. От тази дискусия на там имахте възможност да внасяте изменения по доклада. 230 изменения бяха внесени на 17 юни. Сред тях 72 са от социалистите и демократите, 48 от ТНП, 26 от АОД, 23 на ЕКР, 18 на Зелените, 17 от независимите и 14 от ЕДД и 2 от ГУЕ. Нека ви напомня, че доклада, който изготвих, трябваше да съдържа 8000 букви, което е крайно недостатъчно, за да се а, обсъди толкова важен въпрос, като изменението на климата. Ето защо внесох 34 изменения аз лично и заедно с колегите от социалистите и демократите, за да може по-подробно да обсъдим някои от темите в доклада. Измененията се отнасят до борбата с обезлесяването, процеса на ратификация на измененията от Доха, въвеждането на а, решения паралелно с поразумението от Париж. Целта беше да покажем до каква степен правителствата, неправителствените организации желаят да се направи преход към нисковъглеродна економика. Европейската комисия започна реформа на схемата за търгови с емисии. Обсъдихме вчера въпроси с господин комисаря. Има и много частни инициативи, за да може да се справим с измененията в климата. Та сутрешната дискусия ще даде възможност на всеки един от вас да представи измененията. Като бих искала още от сега да благодаря на докладчиците в Сянка и на членовете на Комисията по околна среда за това, че внесоха изменения. Повечето от тези изменения наистина са изключително полезни Позициите ни са близки. Убеден съм, че бързо ще стигнем до компромис. Предполагам, че по-късно, когато пак ми дадете думата, господин председател, ще мога да се спре на другите въпроси, на които искам да се спра. Нека сега да чуем докладчите Сянка и колегите. Благодаря ви. Започваме с господин Флоренс от НП. Благодаря. Искам да кажа, че дебата за Париж тази година е на много колегиално ниво и, на, и се води по същество. Харесва ми и това, че не съм съгласна с всички цифри, които се предлагат, вие веднага се ядосвате, но надявам се, че ще намерим някакво разумно решение. Дами и господа, мога само да се повторя, като, каза, като кажа, че силни сме, когато сме обединени и когато имам обединена позиция пред комисията. Може да има разлики в данните, в цифрите, това е ясно, но става въпрос за 500 милиона граждани. Ако застанем пред тях с една обединена позиция, тогава ще имаме и тежест. Може да има някакви боричкания по вътрешни въпроси, свързани с въглеродните емисии, енергийната ефективност и целите. Трябва да мислим и за това, че Говорим тук за международен пакет. И ние от Европейския съюз трябва да представим документ, който да е издържан във всяко едно отношение. В миналото никой не искаше, не искаше да се присъедини към това, което ние предлагаме, защото е много далеч от е, практиката, от това, което се случва в действителност. Това, което ще предложим, трябва да може да бъде представено а, и да е убедително. Получихме се от грешките си, вече е взето и решение не само а, развитите страни да плашат, но и развиващите развиващите страни, които вече не са развиващи се страни, няма нужда и да ги изброявам. Има някои, като ем, Саудитска Арабия, които са пълни с пари, е, да се разглежда като страна ем, с. Ем, като страна, която развиваща се. Същото се отнася и до Китай. Нашите страни трябва да получат е, подкрепа не знам как стои въпроса в Франция, но е трудно да се получи финансова подкрепа от страна на гражданите. И така, обнадежден съм по отношение на по-доброто разпределяне на финансовите средства. Не смятам, че държавите могат да се справят сами по себе си. Имам опит, свързан с периода след обединението на двете Германии. Беше казано след обединението, Федералната република ще се справи с всичко, но не е така. Без частен капитал няма как да стане. Да, трябва да има правила, които да подлежат на контрол, без спор, но без частен капитал няма как да стане от макроекономическа гледна точка, като се вземат предвид и критериите на пазара, имаме нужда от нова пътна карта, по която да работим. докладчикът предлага нещо интересно за данъка за финансовите транзакции. Този данък няма да бъде въведен навсякъде, няма да има законодателство, което да въжи в рамките на Европейския съюз и може би това законодателство ще замре в един момент. Идеята за общностен данък не е абстрактна. т.е. да се удържа данък, част от него да се влива директно в финансирането на мерките за справяне с измененията в климата. Трябва обаче да кажа, че такова законодателство едва ли е реалистично. Трябва да излезем извън границите на фантазиите и да видим кои възможности са по-реални. Темата за G20 7. Дори и ам, папата взе отношение по въпроса, това казах и по време на заседание на моята политическа група. Той също е поел ангажимент да участва. Благодаря, господин Гербранди. Thank you very much, благодаря, господин председателю. Нека да започна като благодаря на господин Паньол, нашия доклад и на господин Флорент за неговото силно изказване и за неговия принос до сега, който беше значителен. Връзката с папата е, е много силен апел към вашата група, Господин председателю, трябва да кажа, че има някои положителни развития, свързани с Париж. Г7, както вече се спомена, показа много силно лидерство в лицето на Ангела Меркел. Аз приветствам това. Смятам, че становището, че такова становище е много важно, за да се подготви конференцията в Париж. Китай, както се вижда, най- най-накрая се реши да поеме своята отговорност, не като а, м- само има представители по време на Г. So, should... Г77, а и като поеме лидерството. И да изпълни своите обещания, които е дала. Други елементи, които искам да очертая, свързани с нашата резолюция. Важността на важността от това да бъдат опазени горите. Имаше и други дебати, които проведохме заедно с докладчиците в Сянка. Ще е много добре, ако намерим възможност да постигнем обща позиция по този въпрос с колегата Фредерик и така можем да стигнем до един много силен и амбициозен компромис. На второ място, нещо, което искам да спомена, е свързано с възможността да се финансират политиките на световно ниво. Съгласен съм с господин е, Флоренц, че е, трудно да се привлекат само публични средства, въпреки че е трудно да се привлекат средства от най-богатите части на света. Необходимо е да се използват средствата, които са събрани, за да се финансира да се финансира намаляването на последиците от вредните емисии на въглероден двуокис много добре ще бъде, ако постигнем компромиси по този въпрос. И на трето място, нещо, което искам да подчертая, все още използваме публични средства, за да ам, се дават, да се отпускат кредити за ам, економиката, която все още разчита на въглища. Това са публични инвестиции и този въпрос, по този въпрос също можем да вземем отношение. И на следващо място, господин председателю, има изменение за това какво трябва да се направи между 2015 и 2020 година. Имаме цели за 2020 година Комисията трябва да обяви на само част от света постиженията, които ще бъдат отбелязани в Европейския съюз до 2020 година. И много ще е силно посланието, ако кажем, че ще надхвърлим е, собствените си цели. Тоест да постигнем повече, отколкото сме обещали на света, че ще постигнем. Благодаря, господин председател, Благодаря на докладчика и очаквам с нетърпение по-нататъчното ни сътрудничество с господин Парньо и докладчиците в Сянка. Благодаря, господин Явор. Thank you, chair. Благодаря, господин председателю. Първо искам да благодаря на докладчика за чудесния проект доклад. Докладът обхваща най-важните елементи, които трябва да бъдат вместени в такъв доклад. Искам да подчертая каква е възможната цел на един такъв доклад в Европейския парламент. Преговорите ще се проведат по време на заседанието в Париж в края на годината какво може да направи парламента? Може да изпрати много силен сигнал до комисията и до другите партньори да обясни как Европейския парламент разглежда проблемът с измененията в климата и какво може да се постигне по време на среща на върха в Париж. Трябва ясно да се заяви, че Европейския парламент винаги е имал водеща роля, що се отнася до въпросите за изменението в климата и ние трябва да поддържаме тази линия. Разбира се, в доклада са поместени целите, поместени са данни. Всичко това допринася за силното послание, което можем да отправим по време на преговорите с нашите партньори. От тази гледна точка смятам, че докладът съдържа много добри предложения и освен това докладчиците в сянка Споменаха и други важни въпроси, които ще бъдат включени в окончателния доклад. Сътрудничеството върви много добре и мога да кажа, че след първото заседание на докладчиците в Сянка нещата вървят много добре. Искам да подчертая три важни неща. Първото е свързано с въпроса дали наистина целите, които дали тези цели, които ще включим в доклада и данните, които ще включим в доклада са в унисон с целите, които са заложени на европейско ниво. Дали тези цели са достатъчни с други думи, за да се ограничат негативните последици от измена, измененията в климата. Може би трябва да имаме по-амбициозни цели по време на заседанието в Париж. Трябва да погледнем и това, което е публикувано от другите организации ам, в, в медиите. It's important to push for timely decarbonization. Важно е, разбира се, да работим и по въпроса за декарбонизирането. Има вече резолюция по въпроса. Това не е нещо ново. Позицията вече е дал своята позиция по въпроса. На следващо място. Имаме проблем с измененията в климата, но като се опитваме да се справим с проблема, не можем да изключим правото на а, или не можем да пренебрегнем правата на а, местните граждани, на местните общности, да не се стигне до нови м, дейности, свързани с м, колонизиране. Трябва да се зачитат човешките права, равенство между половете, правата на местните общности и така нататък. Трябва да, под, да подкрепим развиващите се е, страни, за да могат те да се адаптират към тези мерки. И на следващо място, нещо, което беше споменато господин Гербранди, това е въпроса с финансирането, свързано с климата. В Париж ще се обсъжи как да се финансират дейностите, свързани с климата. Необходимо е да се вземе и периода за, за след 2020 година да се обхванат и развиващите се страни, но иновативното финансиране не трябва да включва в себе си а, контравъздействия. Вчера господин Каниете беше тук. Много интересен беше дебата, свързан с системата за ETM е системата за търговия с емисии. Европейския съюз вече разполага със средства за действия, свързани с климата. Тези средства обаче не са разходени. Има постъпления от системата за търговия с емисия, както и други постъпления трябва да бъдат разходвани на 100% за мерки, свързани с климата. В противен случай в Париж няма да звучим достоверно. Благодаря ви, господин Форте. Grazie Presidente. E grazie al relatore. Sono Благодаря на докладчика. Съгласен съм с него, когато казва, че по тази тема имаме общо съгласие. Това наистина е много успокояващо, защото наистина това е тема важна за нашето бъдеще. И наистина ще трябва да постигнем някакво съгласие по целите, които ще представяме е, в Париж. При все това, няколко дребни неща, които вкарахме с измененията. Първо, както беше казано от зелените, според науката, дори и ангажиментите, целите, амбициите, които да сме, сме си набелязали да ги освен да се ги постигнем на европейско ниво, има и други големи държави. За щастие, Съединените щати и Китай по-скоро вървят в нашата посока, но никога не бихме могли да постигнем целта, само ако се ограничим до тези държави. И когато казваме, че Европа е лидер. Добре, хубаво е тя да е лидер, да дава пример и да вървим така и за напред. И ще кажа, че има и нещо друго, което върви успоредно с тази политика, а именно увеличаване на световното население. Трябва да го вземем това предвид. Ритъма на демографски растеж който ни се представя, 11 милиарда души през 2100 година. Това е ужасяващо. Да, бихме могли да постигнем целите, но тези цели ще бъдат неадаптирани, ако помислим за настоящото население, защото ще имаме все по-голямо търсене на енергия, просто защото населението се е увеличило и защото населението е забогатяло, надяваме се. И после а, климатичните бежанци. Това е нещо, на което също трябва да се спрем в доклада и ще трябва да се ангажираме, особено що се отнася до а, устойчивостта, особено като се предвид тези огромни миграции, които предстоят и са свързани с климатичните изменения. Трябва също така да си имаме и економични ангажименти, за да може богатите държави, които всъщност са отговорни за емисиите в повечето случаи, да се обърнат към устойчив растеж. И държавите, които ще го направят, трябва да бъдат, да получат компенсации за а, тяхната стъпка. И още нещо, свързано с новите технологии. Що се отнася до ВИ, малко замряха там дейностите не се базираме особено на тези нови технологии. И знаем също, че има държави от Близкият изток, които са големи износители на петрол и които непрекъснато ни казват, когато свърши петрола след 50 години, няма да има проблем, защото ще изнасяме ВИ технологии източна Европа, защо би могла да инвестира в тези е, иновации, за да стане лидер в е, износа на ВЕИ. И още нещо. Е, предложихме е, идеята не просто да работим заедно, за да променяме СТЕ, а по-скоро да проучим една, дали не може да съществува една нова система. Защото се те показа, че не функционира добре. И смятам, че трябва да набележим целите във времето, въпреки че можем да имаме разлики в становището тук в групите, важно е Европейският парламент да направи една пътна карта за да видим за бъдеще дали насоката, която следваме е правилната. Благодаря. Госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Наистина поздравям докладчика. Много от нещата бяха казани вече, така че ще се опитам да поставя акцента а, върху някои неща, които не са споменати. Смятам, че КОП-21 наистина трябва да допринесе, да даде конкретна подкрепа на нисковъглеродните технологии, като ги идентифицира и като улесни тя, инвестициите в тях и разполагането им в, на територията на дадена държава. Също предприятията, които ще развият тези технологии, трябва да играят ключова роля и трябва да са асоциирани към дебатите, които водим в рамките на голямата конференция за климата. В това отношение искам да представя няколко изменения, е, внасям ги съвместно с колеги, за да насърчим инвестициите и е, да намаляват е, въглеродните емисии и да инвестират в иновации с частен капитал. Това трябва да бъде вписано в един график с решенията. Европа полага големи усилия в това отношение, но а, трябва да останем прагматични и реалисти. Вече определихме на европейско ниво целите за 2300. Някои държави дори искат да представят по-големи цели, 50% намаление. Но аз мятам, че за 2300 трябва да запазим нашата видимост и да мислим за предприятията, които всъщност ангажираме в процеса, като определяме целите. И смятам, че най-добрият начин да постигнем едно такова споразумение в КОП-21 е да бъдем амбициозни и много прагматични. Ето това е, е което исках да кажа. Благодаря. А сега госпожа Дорнано. Благодаря, господин председател. Забравихте ме, но прощавам ви. Господин докладчик, благодаря за вашият доклад и за ангажираността ви по темата. Наистина тази тема е едно от големите предизвикателства на нашия век. Същото каза и папата. Ние сме тук в търсене на баланс между нашия начин на живот и връзката ни с природата. И се надявам, че КОП-21 няма да бъде само медийна изява, а ще бъде и е, прагматично споразумение. Защото иначе просто вървим към провала на срещата в Копенхаген от 2009 и няма да има никакво конкретно решение. Как ще успеете да пречупите исканията на Съединените щати и Китай? Не можем да, да изнудваме другите държави по света и нямаме и средства. Истинската тема и това е смисъла на измененията, които внасям от нашата група е а, економическата рамка, върху която трябва да изградим борбата ни за климата. От една страна смятам, че трябва да признаем провала на настоящата система или нейната недостатъчно. Защо? Защото Европейския съюз значително намали своите емисии а, парникови газове, а пък а, другите развиващи се държави ще а, отделят все повече въглеродни емисии, ако не дори повече от нас. Тези развиващи се държави в момента напредват. Така че няма да има забавен економически ръст при тях, така както при нас. Така че оттам няма да дойде намаляване на емисиите. И също те не правят никакви такива правни текстове за намаляване на емисиите, просто защото за тях е много по-важно да си изхранват на населението, отколкото да фиксират прагове за въглеродния диоксид. Също, нека да насърчаваме местното. Защото колкото повече се базираме на глобалното, толкова по-лошо ще става. Имаме нужда от континентална регионална политика. Приветствам измененията на НП. Относно енцикликата на папата. Това напомня и е, духовното послание на Европа. И добре би било ЕНП да вземе а, позиция в същия дух и по други теми, като например социалния живот, семейството и другия. Госпожа Дали. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя колегата Пахню за доклада, който е представил и се надяваме, че КОП-21 и конференцията в Париж ще са успешни. Напълно съм съгласна с него, когато казва, че наистина има златна възможност да се отличим. Но трябва да поемем истински ангажименти, които да позволят да намалим наистина емисиите, но това трябва да бъде съвместно усилие, т.е. и всички други държави трябва да го направят. Това се отразява и в измененията, които внесох. Всички знаем, че Всички знаем кои са секторите, които, които изхвърлят емисии. И докладчикът се обръща с препоръки към а, ОСС, най-вече към авиацията и към морския транспорт. Също трябва да насърчаваме всички държави да направят връзката между СТЕ и а, въглерода. Да имаме един общ пазар, световен пазар и, и съответно да покажем връзката между амбициите ни и реалността. Що се отнася до климатичните изменения, смятам, че можем да имаме също промяна във връзка с ресурсите ни на вода, почва и храна. Именно за това е важно да осигурим устойчив растеж. Знаете, че ще имаме все повече проблеми с климатичните беженци. И сега сме изправени пред проблеми сме изправени пред проблеми като смърсяването и трябва да третираме проблема от корен. Има също така причини, например, имам проблеми с морския транспорт и други и трябва да сме сигурни да гарантираме устойчиво развитие на морезата, на океаните и да не забравяме никога климатичните промени. Thank you very much. Иво Белет. Благодаря, Иво Белет. Very much. Uh, Благодаря, господин председател. Няма да повтарям това, което колегите вече казаха, а, но все пак а, наистина имам няколко забележки. Първо, относно казаното на колегата Флоренс – който е един от най-опитните депутати, когато говорим за КОП конференциите. Вярно е, наистина смятам, че трябва да отидем в Париж с, и да говорим единно, да имаме обща подкрепа от всички политически групи, не просто мнозинство. Защото е много важно да говорим с един глас в Париж и да избегнем да вдигаме летвата много високо. Винаги можем да бъдем по-амбициозни, но резултата в Париж ще бъде успех или провал. Така че, ако сложим летвата много нависоко, можем да отидем в Париж разделени, още от самото начало. После, както и други колеги казаха, госпожа Дали също говори по темата, за усилията, които трябва да се направи от гражданското въздухоплаване и също от, от въздухоплаването, както и от корабоплаването, а, трябва да вземем предвид предложенията на Транспортната комисия. Ние малко развихме параграф 10 и също да се вземат предвид и усилията на другите сектори относно електрификацията и съхраняването на батериите. Мисля, че има много добри предложения, които идват от Транспортната комисия и аз съм оптимистично настроен, че ще можем да продължим да работим заедно. Благодаря. Благодаря. Благодаря, че ни напомнихте опита на Карл Хайнс Флоренс само 52 председателства, май си спомня за него. А сега господин Екхаут. Благодаря, господин председател. Да, да, да, наистина. А, някои имат по-малко председателство, отколкото а, опита на Карл Хайнс. Но искам да благодаря на Иво Белец за споменаване на становище на Транспортната комисия, защото аз напълно подкрепям идеята, че това е добро становище добри забележки относно корабоплаването и засухоплаването и бихме могли да го вземем предвид и да подобрим доклада, който вече е доста добър. Искам да благодаря на докладчика за това. Няколко забележки към дебата. Първо, НП казва, че трябва да бъдем едини, е, а пък после те си казват, че какво искат добра тактика. И аз бих могъл да го направя, ако беше полезно, но а, сега няма да го правя. А, настоящата цел на Европейския съюз се базира на единодушие в съвета, т.е. 28 държавни глави трябва да го подпишат. Ако сега парламента каже, общо взето сме единодушни. Аз нямам, като ми се каже нещо такова, нямам усещане, че всички сме съгласни. А, след а, това, което се случи а, вчера, вече виждаме какво мисля комисията. Нека сега да из... Едва ли не комисията се превърна секретарият на, на съвета. Нека сега парламентът да не става втория такъв. И колегата Гер Пранди, който за съжаление напусна, каза, че а, не можем да променим целите преди 2020. Не знам откъде е, си го измислил това. Нека да напомня, че Европейският съюз е на път да постигне минус 27% намаление до, 20, до 2020. Това е въпрос на доверие. И ако отидем в Париж и кажем, ми няма да си постигнем набелязаните цели за 2020, не, това така няма да спечелим. А, сега комисията предлага някои от неприсъдните квоти да се прехвърлят от фаза 3 към фаза 4. Тоест цялостното ни постижение не трябва да бъде използвано за да се намалят постиженията за, към четвърта фаза, за след 2020. Ще бъде добре парламента да е малко по-критичен и тук съм напълно съгласен с предложението на докладчика да покажем че има хора, които разбират цифрите и съответно ще кажат, ами ние искаме нещата така, както са. И хубаво е НП да казват, че всички трябва да останем единни, обединени. Добре, нека да го направят. И тук говорим за обединение, но за тази имаме нужда на воля от двете страни. И, тук се поглеждам Карл Хайнс, приветствам го отново за опита му. Друго ключово е, че трябва да бъдем по-конкретни относно действията си. Нека да бъдем сигурни как ще използваме средствата от СТЕ. Нека да гарантираме, че приходите ни от този сектор ще бъдат използвани за борба с климатичните промени. Нека също да стане за, с корабоплаването и въздухоплаването, за да имаме много предвидими приходи и да знаем с какви приходи ще разполагаме, с какви средства ще разполагаме, когато се борим срещу климатичните промени. Благодаря. И сега госпожа Шуйца. Благодаря на господин Парния за този доклад. Аз бях докладчик в АФЕЦ по темата и също ще ви представя нашите предложения. Приехме компромисни текстове, които са много добри, особено що се отнася до климатичните проблеми и разбира се, надявам се да ги приемете. Така или иначе ние считаме, че Европейската а, външна служба трябва да играе важна роля. Много често тук споменавате Г7, папата и така нататък. Това всичко е част от международната дипломация, в случая климатична дипломация и бихте могли да подсилите точно този елемент. Подкрепям колегата, който каза, че трябва да сме единодушни, когато говорим в Париж. Но трябва и да сме прагматични, защото ние трябва да подкрепим нашата индустрия, но време с това да не сваляме летвата на целите. Това трябва да са общи цели. Но от друга страна индустрията ни трябва да продължи да функционира. Трябва да имаме някакъв баланс. И още нещо, не чух някой да каже тете и тети. Това трябва да се включи тук. До 2015 трябва да, до края на тази година трябва да изградим един дух на преговорите и съответно да включим това, което ще се каже е, в рамките на преговорите. Ще видите моите изменения, надявам се да може да ги приемете. Що се отнася до финансирането и развиващите се страни, е, говори много лесно за развиващи се страни но не включвайте там Саудитска Арабия и други, които са много богати. Мисля, че трябва да се промени терминологията, така както каза и Карл Хайнц. И средствата, които сме събрали с СТЕ, трябва наистина да ги използваме само единствено за борба с климатичните промени. Благодаря. Благодаря. А сега комисията, господин Лея Крем, да се изкаже. Благодаря. Да, наистина трябва да имаме един общ глас по време на преговорите с Париж. Знаете за декларацията Европейски съюз Китай, приета на 29 юни. Така че очакваме положителен резултат от конференцията финансиране на развитието. А също надявам се да има и други положителни такива прояви в рамките на конференцията от Париж и съответно надявам се да включим и други елементи, които ще ни позволят да задвижим една положителна тенденция към Пари, в Париж. И Европейския съюз да говори с един глас. И смятам, че има много съгласуваност в това, което вие тук казвате за този доклад, както и нашето становище и наистина трябва да подсилим прозрачността, отчетността. Това е от ключово значение за доверието към това споразумение. Като че ли подценяваме тази точка. И също нека да напомня, че международните преговори не са място, където трябва да говорим за нашите цели до 2030. Това трябва да стане на национално ниво, на европейско ниво. И също трябва да а, комуникираме с международната общност и да видим как можем да организираме преговорите с Марокко през октомври. Също приветстваме измененията за Г7. Трябва да се борим с обезлесяването и е, да регулираме международните пазари на емисии. Също приветстваме изказванията за финансирането на, на борбата с климатичните изменения. Това е от ключово значение и ще бъде разисквано най-вероятно в Париж. Това е важен елемент и наистина считаме, че финансирането на климата е свързано с устойчивото развитие. Това са два елемент, двете страни на една и съща монета. И относно европейският бюджет, за това, че трябва да се съсредоточи върху най-уязвимите, най-слабо развитите страни. Разбира се, ние инвестирахме много в такива иновативни финансови инструменти както и частното им финансиране. И видяхме много положителни сигнали при всички дарители. Смятам, че трябва да вървим все така и смятам, че голям брой развиващи се страни направиха вече а, първите стъпки към един добър, към един по-добър климат. Благодаря ви за дадената дума. Преключваме дискусията с докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, които взеха отношение. Благодаря и на представителите на Европейската комисия за това, че бяха толкова любезни а, по отношение на изготвени от мен доклад. Както а, казахте всички вие, той представлява една добра основа но същевременно е важно да а, стигнем до някакъв компромис. Трябва да бъдем достоверни и последователни. Освен да бъдем достоверни и последователни, е необходимо също така всички европейски институции, съвета, комисията и ние в Европейския парламент да влезем в преговорите през декември в Париж. И за тази цел трябва да се намери баланс. Да, трябва да бъдем целенасочени, но трябва да бъдем и последователни, за да можем да бъдем по-силни. И в този дух на компромис ще работим всички заедно в рамките на следващите заседания с докладчиците в Сянка. Благодаря и на докладчиците от различните комисии, които се изказаха и които а, са от Тран, от Итре, от Дев и Афет. Всеки един от докладчиците по становище ще даде своя принос и ще може на 9 септември и след това на 14 септември да участва на заседанията с докладчиците в сянка. Според мен това е много важно. По темите, които ще гледаме на тези две заседания, ще имаме около 15-21 изменения и ще поговорим за срещата на 7 и 8 във връзка с намаляването на въглеродните емисии на световната економика. Ще обсъдим и въпроса за прогреса, който очакваме да направим по отношение на изменението на климата. Ще разгледаме и основните проблемни случаи за периода от 2020 година, ратифицирането на конвенцията за втората половина от периода предвиден в Киото, регулирането на емисиите е в въздухоплаването и морския транспорт, приемането на пътна карта от Европейския съюз, за да се финансира Зеления фонд за климата, поддържане на дипломатическите отношения с третите държави. Това са все аспекти, които ще бъдат очертани с оглед на 232-те изменения, които бяха внесени. Има и още една група изменения, на които не може да не се спра, а именно намаляването на емисиите на парникови газове в световен мащаб до 2050 година. Мисля, че ще успеем да намерим компромисно предложение в това отношение. Намаляване на парниковите газове и емисиите от тях за период 2030-2050 година и в това отношение ще се стигне до компромис, сигурен съм. Намаляване а, на емисиите от парникови газове на периоди от 5 години или от 10 или от 20, това също ще бъде решено. Ще разгледаме и необходимостта от насърчаването на нови инвестиции, за да може да имаме технологии за борба с изменението в климата. Вярно е, че имаме един цел, а именно въвеждането на данък върху транзакциите. Но това е предложение, по което не всички са единодушни. И днес това предложение може да бъде по-скоро пречка, а не добавена стойност. Така че ще трябва да разгледаме измененията, внесени в този смисъл. И за таксите върху изкопаемите горива също ще имаме възможност да поговорим по време на заседанието с докладчиците в Сянка. Ще бъдат направени и предложения за финансиране, със сигурно те ще бъдат доста новаторски и ще позволят да се осигурят необходимите публични средства. времено ще имате възможност за внасяне на изменения, които да отчитат необходимостта да се привлекат и частни инвестиции. Това, разбира се, не трябва да се прави в ущърп на развитието на индустрията. Новите технологии ще ни доставят доста нови работни места през следващите години. Това е господин председател. Благодаря ви. Нека ви напомня графика. В МВ ще гласуваме на 22 септември а в пленарна зала най-вероятно на 14 октомври. Нямаме други точки в дневния ред. Мога само да ви кажа приятна лятна почивка на всички. И добър апетит, апетит ако ви е останало време да хапнете.